Протоколът от вчерашното заседание ви беше раздаден. Имате ли някакви забележки? Ако няма, в такъв случай протоколът е прият. И според дневния ред днес трябва да изслушаме изявление на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за Судан и Южен Судан. И е, давам думата на господин Вамен е, от името на върховния представител. Екзотологът, господин Вамен Дами и господа члена на Европейския парламент, взимам думата от името на върховния председател госпожа Аштън, която отсъства за съжаление и не може да, да участва в обсъждането относно влушаващите се отношения между Судан и Южен Судан. С голяма загриженост отбелязваме на ескалиращото напрежение между двете страни. То, то достигна а, своя пароксизъм миналия мосък, когато Южна, Южен Судан окупира петролните залежища, а пък Судан продължи да бомбардира територията на Южен Судан. Председателя Фан Ромпой телефонира на президента на Южен Судан Салва Кирък призовавайки го за незабавно и безусловно отегляне на силите. На 23 април силите на Южен Судан се отеглиха от Хеглик под натиска на международната общност и бяха, бяха при, приканени и двете страни бяха приканени да прекратят веднага враждебните действия, директно или чрез подставени сили. Съвета за сигурност и мир на Африканския съюз прие на 24 април една пътна карта, определяйки конкретните стъпки и календар за прекратяване на враждебните действия и връщане към преговорите. На 2 май съвета за сигурност на ООН предприе прие резолюция, основаваща се на пътната карта на Африканския съюз. Това е много голяма крачка напред. Важното е, че тази инициатива бе предприета от Африканския съюз е, и двете, двете страни приеха съдържанието на пътната карта сега трябва да се премине от думи към дела и да се предприемат необходимите действия за възобновяване работата на съвместната мисия за контрол и мониторинг на границите. Европейския съюз призовава и двете страни да изпълнат клозите на резолюцията незабавно е, ние, при, ние приветстваме оттеглянето на силите на Южен Судан от е, региона Абей. И двете страни в е, момента разполагат с 3 месеца, за да разрешат спорните въпроси. Ако не успеят да го направят, Европейският съюз, Обединените нации и Африканския съюз ще предложат прилагането на не, военни санкции спрямо двете страни. Пътната карта се отнася до конфликта също така в Южен Кордофан и Синия Нил. Ние, ние смятаме, че трябва да има решителност и от двете страни, за да се разреши е, конфликта и двете страни да постигнат е, решение на въпроса чрез е, а, преговори. Прегледа на националните конституции в двете страни е удобен и уместен случай, за да се изработи една е, цялостна, включваща е, политика. На север също така буди загриженост не е, произволното задържане на правозащитници, журналисти, политици, протестиращи. А пък в, в, в, на, в Южен Судан положението с правата на, на човека също будат буди загриженост. Е, неодавнашното посещение на Висшия Върховния комисар на ООН за човешките е, права е, постави нови предизвикателства пред правителството. Радваме се, че президента Салва Кир по време на посещението си в Брюксел през, през март ни съобщи, ни информира, че неговото а, правителство и страната му иска да се присъединят към а, споразумението от а, Котону, защото в рамките на партньорство ще можем да упражним натиск относно а, ус, условията в страната и защитата на човешките права. Ние сме Европейския съюз е предоставил 285 милиона евро на Южен Студан, и ще продължиме да подпомагаме страната в развитието и развитието на земеделието и в различни области. времено ще бъдат е, подсигурени и сили, които да осигурят сигурността на летището в Джубаш. Е, Северен Судан не желая да се присъедини към споразумението от Котону, въпреки това Европейският съюз ще продължи да предоставя помощ е, на уязвимото население в региони, в които продължава конфликт, като например в Дърф, Дърфур. Не трябва да забравяме, че продължава конфликта в Дърф Дърфур и положението в този регион буди нашата загриженост въпреки че някои са се завърнали, все още 1 милион и 700 хиляди души са разселени от страната и живеят в лагери. мисиите на ОНЕ все още е, трябва да се съобразяват с ограниченията, които им се налагат, им налага правителството на Судан. Ние приветстваме е, документа от е, Доха за разрешаване на проблема в Дарфур, но е, клаузите на този документ трябва да намерят приложение в действителност. Дами и господа, положението в Северен и Южен Судан продължават да бъдат загрижено сред нас. Ние продължаваме да да правим всичко възможно, за да насърчаваме двете страни и да постигнат решение, мирно решение и стабилно решение. И ще продължим да им помагаме по пътя на е, миното съметно съществуване. Благодаря ви. Сега давам думата на. Е, изказващите се от името на политическите групи. Първо давам думата на НП и господин Мичел, който ще вземе думата от тази, името на тази политическа група. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на съвета за изложението му. Наистина положението в региона е особено тревожно. В продължение на дълго време този регион бе жертва на насилие в една или друга форма. Хората в региона страдат, липсва храна, гражданите биват вътрешно разселвани, въпреки че в региона има потенциал за реализирането на значителни приходи от износа на нефт. Какво трябва да предприемем в момента? Мисля, че трябва да поставим акцента върху справянето с хуманитарната криза в региона. Най-вече, що се отнася до беженските лагери извън Судан. Трябва да осигурим достатъчна подкрепа за тези хора, както и да работим адекватно по гарантирането на тяхната сигурност. Конфликтът между Судан и Южен Судан е пример за това какво може да се случи, когато <clears throat> се разцепи една държава и липсва стабилност. Всички приветствахме арабската пролет, но всъщност последиците от нея не могат да бъдат предсказани, тъй като в много от тези държави никога не е имало добро управление. Трябва да започнем да си сътрудничим с Африканския съюз, така че държавите от региона сами да могат да установят стабилността. Европейският съюз не може да свърши цялата работа. Не могат да свършат цялата работа и Обединените нации. Когато възникват подобни проблеми, като в региона, това е източник на високи разходи, както за нас, така и за гражданите. Защо не можем още от самото начало да установим в какви ресурси можем да инвестираме? Защо не си сътрудничим с Африканския съюз, за да може да се изчерпи потенциалът на региона? Председателят благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Декайзер за две минути. Благодаря, господин председател. Европейски съюз положи много усилия и за Судан, и за Южен Судан и тежко финансира постигането на независимост на Южен Судан, като подкрепи споразумението от 2005 година, защото знаехме, че ще се прилага ли това споразумение или ще избухне война. Още тогава проблемите не бяха решени. Нито един проблем не беше решен. Нито за гражданството, нито за валутата, нито въпроса за дълга, нито. И най-вече не беше решен въпроса за разпределението на петрола между двете страни Судан и Южен Судан. И сега е, всичко това ни, е, ни се връща. Но това, което ни се връща и, и ме безпокои още повече, че от една година, от повече от една година Китай излезе на международната сцена и е, контролира цялата петролна верига. От кладенците е, до петролните рафинерии. И накрая купува и петрола. И какво става? Какво става? Европейския съюз изчезна от международната сцена. Това е смущаващо. Аз Приветствам това споразумение 2046, което е огромна крачка напред, но все пак имам три желания. Първото е Европейския е, парламент най-после да изпрати наблюдатели по време на изборите, защото знаете, че страната е несигурна, Знаете, че трябва да бъдат изпратени мисии е, в Южен Судан. Второто желание е да има видимост на Европейския съюз, който е, е, в миналото направи толкова, толкова направи в момента и за в бъдеще ще продължава да прави. И третото ми желание е според мен позицията на Европейския съюз, която е балансирана между севера и юга, да продължи да бъде такава е, е, в началото на Башир и накрая искам по всички въпроси свързани е, с хуманитарните потребности в определени части на страната, трябва това да бъде наш приоритет. Това, което се случва там е просто невъобразимо, а до сега ние изобщо не сме имали до достъп до тези региони, където трагедията е ежедневие. Благодаря ви. Благодаря. От името на Алде давам думата на господин Гъренс. Благодаря, господин председател. Освен на вниманието, което заслужава конфликта между Южен и Северен студен, Судан, аз имам и личен интерес, тъй като през 2005 година бях в Найроби и подписах споразумението от името на Европейския съюз. Проблемите, с които се сблъскваме днес, съществуваха и преди независимостта на Южен Судан и преди подписването на това споразумение. Така че всички, всички сме наясно и всички сме, се обединяваме около а, твърдението, че няма военно решение на конфликта. Конфликта трябва да се реши по а, преговорен път но конфликта с нефтените кладенци се превърна в един международен конфликт и този конфликт трябва да намери международно решение. За това приветствам дейността предприета от службата за външна дейност, т.е. търсене на едно международно решение, което да бъде достойно и да се използват всички инструменти, с които разполагаме за намиране на такова международно решение. След е, опитите за решение на спора от страна на Африканския съюз, след резолюцията 2046, сега а, е, сме свидетели на плодовете, които носят а, усилията направени от различните регионални африкански организации. Европейския съюз през цялото време поддържаше процеса и продължава да бъде основния про, а, пар, основен партньор и поддръжник на двете е, страни. Европейския съюз е, води диалог с двете страни и разполага с ключа към решението на проблема. Един, оба, един от ключовете обаче, тъй като в основата на всичко е огромната бедност, която е, не позволява решение на проблема. Двете страни трябва да бъдат на висота. Не е достатъчно да има държави. Тези държави трябва да могат да вземат правилно решение. Е, е, защото не, не можем да оставим нещата такива каквито бяха и да се върнем към предишното положение, където оставихме 2 милиона души да загинат пред очите ни. Сега давам думата на госпожа Сарджентини от името на Зелените две минути и половина. Eh, благодаря, господин председател. Е, благодаря и на представителя на съвета. Аз е, е, имам чувството, е, че трябва да убеждавам хора, които така или иначе са запознати с истината аз се проповядам пред собствен си ултар. Всички в съвета са убедени. Всички споделят мнението по положението в Судан и в Южен Судан. Радвам се, че пътния лист за постигане на мир между Судан и Южен Судан беше, постиг... беше прият с единодушие в съвета за сигурност, като Южен Судан обеща да отегли своите войски от АБЕ Страхувам се обаче, че ние забравяме дългосрочния процес, е, който може да бъде съпоставен с положението между Йопия и Еритрея. Конфликта е, редовно се възпламенява и не искам в никакъв случай да съпоставям Южен Судан и Етиопия с Судан, защото подобна съпоставка страда от много недостатъци. Така или иначе обаче трябва да помагаме на населението, трябва да помагаме в здравеопазването, образованието, особено в районите, където населението е пострадало най-тежко. В Южен Судан 60% от територията няма никакъв достъп изобщо до 60% от територията на страната. Освен това, доставките на хранителни продукти до населението трябва да бъде осигурена. Едва тогава може да се говори за пътен лист и въобще за дългосрочно решение на въпроса. За бъдеще хората трябва първо и основно да започнат да се хранят. Аз а, е, смятам, че Южен на Судан трябва да поеме грижата за собственото си население. Те спряха производство на петрол. Аз е, много добре разбирам защо. Но когато ти трябват е, пари, когато не можеш просто да си пазаруваш, какво друго ти остава? Какво друго ти остава? Трябва да се избере между конфликта с Судан и едно население, което трябва да се прехранва. Всичко трябва да се разреши както подобава. Много ви благодаря. А, сега а, от името на конферматори и реформисти господин Билан, две минути. Благодаря, господин председател. Конфликтът в Судан насочва вниманието на международната общественост към региона. В момента не става дума за гражданска война, но военните действия придобиха характера на международен конфликт. Ако Южен Судан получи подкрепа от Уганда, може да се възпламени регионален конфликт. Действията, които предприема международната общност спрямо Судан и Южен Судан, ми изглеждат неразбираеми. Южен Судан изтегли войските си от района на Хеджлик. Световната общественост осъди действията на Хартум, но не може да се споразумее за санкции. Положението на бежанците също е тревожно. Процъфтява търговията с оръжия. Суданската армия получава доставки от Русия, Беларус и Китай. Нещо, което трябва да осъдим. Около половин милион граждани на Южен Судан, които живеят в граничната територия, в северната част, нямат определен правен статут. Положението им е особено несигурно до момента не е решен въпросът за свободното движение на хора в граничните територии. Това доказва, че е необходимо да се предоговорят границите. Повдигнато е обвинение в геноцид срещу президента Омар Албашир. Това е една добра възможност за предприемането на съответните мерки не бива поради проблема с нефта да си затваряме очите пред другите проблеми в региона. Призовавам Лейди Аштън активно да работи за решаването на проблемите в региона. Председателят благодаря от името на СД господин Белдър за една минута. Благодаря, господин председател. Последните доклади от региона Нуба наистина будат огромна загриженост от месеци. Тоест тази територия е, е откъсната от света гражданското население се опитва да оживее в тези планински райони практически без храна. Също време, но в лагера Юда има много бежанци, има деца, малки деца, млади хора. Ако е, изчетеме документите на Европейската, на Световната банка, ще видим, че положението в е, тази страна е драматично. Защо, защо положението е такова? Защото е, президента и неговото правителство са безотговорни. Пред производството, нефтопроизводството е прекратило от месец февруари, а то формираше 98% от бюджета на, на страната. Повече от 50% от населението гладува. Моя въпрос е следния. Какво ще направят европейските донори? Ще се обърнат ли се и ще изискат ли сериозно от президента Акир да вземе мерки? От името на Обединената левица Северна, и Северната лига. Давам думата на госпожа Люзинг. Благодаря. В региона се води нефтена война. Така можем да опишем конфликта между Судан и Южен Судан. Конфликт, който отново причинява невъобразими страдания на цивилното население. Разбира се, че трябва решително да осъдим нападенията, извършвани от двете страни и да се призове, да се обявим, извинете, за мирно решение. Същевременно трябва да подходим критично, трябва да се запитаме дали ангажираността, която прояви Европейският съюз за отделянето на Южен Судан бе действително проява на отговорност от наша страна. Ясно е, че проблемите не могат да бъдат решени по пътя на въоръжения конфликт и насилието. Трябва да продължим да спазваме наложеното оръжейно ембарго, за да предотвратим по-нататъчна ескалация на конфликта. Това ембарго бе прието през 2004 година спрямо Судан. От 2011 година той е в сила и за Южен Судан. През ноември 2011 година обаче това споразумение бе едностранно отменено с цел да се предостави подкрепа на оръжения сектор в Южен Судан. Ако международната общност иска ефективно да допринесе с разрешаването на конфликта, то тя трябва да е неутрална, не бива да се ръководи от нечи интереси. В случая Европейският съюз не прояви неутралност. И не знам дали и в бъдеще няма да сме свидетели на подобни събития, а именно на отделянето на богати на природни ресурси региони в Африка. Достъпът до ресурси, до суровини не бива да заляга в основата на външната ни политика. Това води само до загуба на човешки живот и нещастие. Благодаря от името на независимите господин Мьоцер за минута и половина. От края на ерата на колонизацията в Судан постоянно се водят боеве. Конфликтът между Судан и Южен Судан е само един пример за това. Има много други вътрешни конфликти в региона. Свидетели сме на прояви като изнасилвания, кражби на добитък, спорове за водни ресурси и други. В региона вече от край време насам насилието се разглежда като единственият начин за уреждане на конфликти и като се има предвид това, със сигурност няма да са лесни мирните преговори. Дори и специалният пратеник на Африканския съюз да успее да възобнови мирните преговори, ще продължи да стои на дневен ред проблемът с границите. Дори да се намери мирно решение, в региона продължава да има огромен потенциал за конфликти. Ето защо е особено важно да се възстановят доставките на продукти от първа необходимост, трябва да се реши и проблемът с нефта, така че да се разпределят справедливо ресурсите и да се насърчи процесът на демократизация. В същевременно обаче трябва да съблюдаваме и европейските интереси. Подобно на Китай, можем да обвържем помощта за развитие с въпроса за ресурсите. Огромните залежи от нефт в Южен Судан могат да играят роля за доставките на нефт към Европа в бъдеще. Мисля, че трябва да сключим съответните споразумения. Председателят Още един колега, госпожа Неделчева. Благодаря, господин председател. Връзките между, Китай, е, между Судан и Южен Китай напрекъснато се е, влушават и ние сме дълбоко обезпокоени. И пътният лист беше одобрен. Това беше крачка напред, е, която ние се радваме, но все пак е, мерките, които се взимат, са много плахи. Трябва все пак да кажем, че не са спрени нито бомбардировките, нито военните действия от суданската армия. Хуманитарното положение на гражданското население се влушава и има масово преселение на народа. Е, мисля, че е, на първо място е, Спешния план изисква конкретни инициативи за преговори, е, както и ясен график, който да бъде рамка за процеса. Много е важно е, първото заседание на смесения механизъм за политиката на сигурност се събере колко се може повече, за да може е, политиката за сигурност и писбилдинг да се определят и да има план за действие. Едновременно с това трябва международните партньори да поемат ангажимент, за да подкрепят усилията на двете страни и аз мисля, че включването в действие на съвместния механизъм за наблюдение на границите и изпращането на международни наблюдатели са ключови действия на международната общност, които да се повърнат в гаранция за това, че взетите решения наистина ще се спазват. И в този смисъл Европейски съюз, ООН и е, Африкански съюз трябва да работят съвместно и е, да изявят ролята си на партньори. Тоест да имат мъжеството зададат въпроса за санкциите. Европейския съюз съюз трябва да бъде по-проактивен в мирното разрешение на конфликтите и трябва да има постоянно наблюдение, е, защо да не изпраща наблюдатели на избори, а не просто е, да действа само тогава, когато има криза. Е, трябва нашите декларации да стана действие. Председателя, госпожо Недалчева, ако обичате, говорете малко по-бавно, е, за да може думите ви да бъдат предадени. Ние трябва да проявим мъжество, за да може декларациите да се превърнат в действие. Ние държим в ръцете си могъщи инструменти. Много е важно Европейски съюз да продължи да мобилизира своите сили, за да има мирно разрешение на конфликта и да подкрепи гражданите. Благодаря ви. Е, Госпожо Неделчева, сега давам думата на госпожа Гомеш. От, е, от момента, от който Южен Судан е, стана независим, положението се влуши. Е, в, Спорните въпроси са все едни и същи, най-вече разделението на петролните, нефтовите залежи. Европейския съюз би искало да има мирни отношения между съюза и между двете страни и при, при, приканва двете страни да да изпълнат разпоредбите залегнали в пътната карта. Трябва същевременно обаче да направим всичко възможно президента Башир да бъде съден от Международен съд трябва да подкрепяме казаното от е, върховния представител, за да може нейния глас да се чуе по-силно. Ако не го направиме, то тогава няма да, да изпълним нашите задължения пред хората от региона. Европейския съюз трябва също така да подкрепи работата на хуманитарните организации, които се опитват да направят нещо за тези две страни. Следващия господин Риналди. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Вече от една година очакваме добри новини от Южен Судан – но в страната не, са, не се е установила стабилност, не, ста, не сме свидетели и на развитие. От една страна е важно да се осигури възможност за страната независимо да извършва търговия. От друга страна обаче виждаме, че това все още не е реалност. Има проблеми с водните ресурси, както в Северен, така и в Южен Судан. Мисля, че Европейската служба за външна дейност трябва да следва следните принципи. Първо, трябва да продължи внимателно да следи развитието на кризата в региона, положението там не бива да се превръща в поредното досие, което да отлежава в някое чекмедже. Второ, трябва да се осигури всеобхватно прилагане на резолюция 2046 на съвета за сигурност на ООН. При това не бива да забравяме и събитията по време на арабската пролет. Т.е. знаем до какво могат да доведат подобни събития, по примера на Северна Африка. Трето, трябва да настояваме Джуба да спази поетите ангажименти. Смятам също така, че трябва да се гарантира независима съдебна система. Това би следвало да е основният приоритет на Европейския съюз. Още един последен коментар във връзка с създаването на прозрачен фонд за финансиране на Южен Судан или по-точно фонд за управление на приходите от добива на нефт. Председателят, благодаря на господин и господин Провера за една минута. Благодаря, господин председател. Излишно е да повтарям териториалните спорове, споровете около енергийните източници. Те са в основата на този конфликт. Имаше съгласие по разделението на страната, е, имаше и е, съгласието на международната общност. Независимо от това обаче конфликтът се задълбочава а, имаме а, части на Судан, които блокират достъпа на хуманитарната помощ, от което страдат 200 000 човека. Естествено, че Европейския съюз трябва да оказва хуманитарна помощ, обаче е, трябва да окаже помощ и на Африканския съюз за да се е, предотврати китайското влияние, което непрекъснато се засилва в региона, но също и за да се засили панафриканската политика, за да може Африка да остане в ръцете на африканците. Ние знаем, че има опасности от економически и финансов неоколониализъм на континента. А сега председателя дам думата на е, господин Уили Мейер за една минута. Благодаря, господин президент mi colega sabine lsing ya ha manifestado nuestra posición respecto a este conflicto. Благодаря, господин председател. Моята колежка вече посочи позицията на нашата група по този конфликт. Аз мисля, че трябва да бъдем много предпазливи. Съединените щати, Израел и Европейския съюз подкрепиха и финансираха разделянето на Судан без обаче да се реши е, проблема с е, граница от 2000 км, без да забравяме проблема с петрола. Ние чудесно знаехме какво правим и какво ще ще е, проистече от това. Но е, ние като цяло подкрепихме този конфликт, защото ние подкрепихме геостратегическа акция на Запада, чиято цел беше е, чисто и просто най-богатия е, на петрол район в Африка да не бъде под контрола на арабите. Това е, е както обикновено Запада и петрола. Сега, борба с бедността. Е, как да се е, борим с бедността ние като Запад? Отново урок, който трябва да излечем, защото извън геостратегията и петрола има хора, които страдат. Председателя, сега давам думата на господин преди да дам думата на следващия изказващ се, искам да ви кажа, че на трибуната има многобройни посетители и искам да пожелая на всички тях чудесен престой в красивия Страсбург. Господин Кашмарък има думата сега за минута и половина. Е, Господин председател, госпожи и господа, обявяването на независимостта на Южен Судан на 9 юли 2011 година бе радостен момент. Той постави началото на една нова ера. Тогава, като че имаше добри шансове за развитието на Южен Судан, като се имат предвид петролните залежи. През 2011 година година на Южен Судан бе предоставена помощ в размер от 700 милиона американски долара. В момента няма основания за оптимизъм. Защо? В Южен Судан на практика няма данъчна система. Теоретично следва да се събират данъци, но това не се извършва на практика. Приходите от нефта съответстват на 97% от държавния бюджет. Проблемът обаче е, че нефтът може да премине само по един тръбопровод, който минава през Северен Судан. Едва ли можем да очакваме връждуващите помежду си Северен и Южен Судан да си сътрудничат? Двете страни взаимно се обвиняват, Южен Судан възнамерява да изгради съвместно с Кения альтернативен тръбопровод. Това решение бе взето през 2011 година. Мисля, че ако не решим проблема с доставките на нефт, няма да постигнем дългосрочна стабилност в региона. Председателят благодаря. Не виждам господин Арлаки в залата. За това ще дам думата на следващия оратор, госпожа Десарнес, за две минути. Майкро. Vous m'entendez Oui, ça y est. La Nouvelle République du Sud. Република Южен Судан съществува от 10 месеца, но вече 8 месеца е във война с северният си съседка. Милиони хора са разселени на границата. Непрекъснато се водат, има въоръжен конфликт, а и двете страни имат, разполагат с ресурси, за да бъдат богати. Храйно време е Хартум и Жуба да спрят спазват и прилагат резолюциите на ООН, е да прекратат военния конфликт и да започнат мирни преговори. Двете страни бяха поели ангажимент да решат спорните въпроси, свързани с а, границите, размяна на населението и разпределение на нефтените ресурси юга разполага с 70% от залежището, а севера тръбопровода. За двете страни е важно да има споразумение. Международната общност не може да мълчи и да си затваря очите пред хуманитарният хаос и катастрофа, на която ще станем свидетели. Трябва да се вземат, да се възприемат да се наложат санкции. Китай е, поема своята отговорност на Европейския съюз, трябва да продължи да настоява на своята позиция и да наложи своето политическо присъствие и това с повече сила, с повече видимост и нека не, не, нека не назабравяме, че в Дарфур продължава конфликт и е, положението е драматично. Сега Давам думата на господин Салавракос. Продължение на една минута. Благодаря, господин председател. Провала на мирните усилия е факта. Провалиха се и последните преговори. Този провал в не е добро, не предвещава нищо добро и за двете страни. Две страни, които от друга страна са взаимозависими и които трябва да, да намерят начини да си сътрудничат. Не може е, едната страна да помага непрекъснато на бунтовниците, е, които действат на територията на другата страна. Също време Същевременно трябва да има и по-добри отношения с съседните страни, с арабските е, страни. Това са много важни отношения, които не трябва да изпускаме от е, внимание. Е, положението се влушава от ден на ден. Знаете, че производството на петрол е прекратено. През последните месеци най-вероятно ще има отрицателно отрицателен растеж и много голяма инфлация. Не, не трябва е, да забравяме всичко това, като е, службата за външна дейност изработа своите проекти и планове. Сега давам думата на господин Преда за една минута. Господин председател, първо бих искал да осъдя е, бомбандировките в. Е, Южен Судан. Бомбардировките от понеделник и вторник, които бяха извършени от Северен Судан. с първоначално реших, че тази информация не е проверена, но в крайна сметка тя беше потвърдена, защото това е една поредна провокация, нещо, което дълбоко ни шокира. Още повече, че това става само няколко дена след като Салон Беки заяви, че лидерите на двете страни са се съгласили да се върнат на масата на преговорите етака, която показва, че стратегията на Северен е, Судан е да отлага е, и всъщност президента Баши не иска действително да води преговори е, по пътната карта. Аз насърчавам преговарящия, който е представител на Африканския съюз, да продължи преговорите, за да се предотврати нова война в региона. Е, и е, аз искам е, да поздравя силите на ООН в района, чиято задача е мироопазваща. Бих искал обаче е, техния мандат е, да бъде разширен, е, за да може да се внесе мир в района. Освен това да се увеличи и контингента на тези сили, защото сигурно ще има война в региона. А сега давам думата на господин Ярослав Лешек Валенса по най-душшей войне в Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Южен Судан, след като бе свидетел на най-дългата война в историята на Африка, е заслужил стабилност и мир. Но вместо това регионът се превърна в епицентър на насилието и конфликтите и е изправен пред много по-големи предизвикателства, отколкото в миналото. Всъщност конфликтът е същият както и в миналото, а именно няма равнопоставен достъп до ресурсите. През последните дни се стигна до яростни стълкновения на границата между Северен и Южен Судан. Стълкновения, от които пострада цивилното население. По данни на ООН, боевете в региона на Хеглик са принудили над 5000 души да напуснат домовете си. Конфликтът бе лесно предсказуем. Защо тогава не успяхме да го предотвратим? Защо сме свидетели на едни и същи промени, на едни и същи ситуации в различни части на света. В началото има воля за промени, а след това само стремеж към печалби, който струва човешки живот. Председателят, госпожа Есая, за минута и половина. Harvoin on kansainvälinen yhteisö yhtä yksimielinen Председател, Международната общност беше единодушна, когато е, Южен Судан обяви своята независимост. Нека не забравяме също така, че е, съвета за сигурност на ОНЕ прие и резолюция за, хар... за Хартум. От е, друга страна, може би малко, малко бях, избързахме е, с, с е, нашите твърдения и действия. Създаде се една девоенизирана зона, има механизми за контрол и е, трябва да се предприемат мерки и да се е, спазват е, е, правилата и наистина да има мониторинг на тази зона. Трябва същевременно двете страни да се върнат към масата на преговорите, за да има едно по-справедливо разпределение на е, нефтените залежи и запаси. Но нека не забравяме, че най-страшното е, се случва на хората. Повече стотици хиляди хора са недохранени и техния брой вероятно ще се увеличава, ако положението продължава да се влушава, ще има все по-големи потоци е, мигранти и разселени лица. Сега давам думата на господин Келам. Минута и благодаря, господин министр. Всъщност какво наблюдаваме ние? Е, сега един дългосрочен вътрешен конфликт, е, който всъщност се превърна в един международен конфликт. И този конфликт може да избухне. Но обаче аз съм насърчен от активната роля от ръководителите на Европейския съюз и външната служба, е, защото те упражняват натиск върху двете правителства, които да се придържат към пътната карта от 2 май и да постигнат мирно е, уреждане на конфликта. Това, което Европейски съюз трябва да направи, е да се занимае много по-активно с дейността на Китай в този регион, е, защото е, те не стабилизират региона. Сега има нещо хубаво. Съвета за сигурност продължи с 6 месеца своята мисия в региона, но това, което ни е необходимо в региона е незабавно привеждане в действия на механизма, по силата на който има международни наблюдатели, които наблюдават какво се случва в региона, какво се случва на место. Освен това, ние трябва да се занимаем и с хуманитарната ситуация защото повече от 200 000 граждани на Южен Китай успяха да се завърнат в родината си благодарение на независимостта. Независимо от това обаче, е, ние трябва да сме сигурни, че основните потребности от храна, вода и лекарства ще бъдат удовлетворени. И Европейския съюз е, трябва да прави съвместни усилия с е, други хуманитарни организации, за да има по-съществен резултат. Благодаря ви, казва председателя. Сега господин Михаил Галер има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За съжаление, можехме да предположим, че съществуващите в региона конфликти няма да се решат от днес за утре с обявяването на независимостта на Южен Судан. Човек като Омар Ал-Башир, който в продължение на много години по познатия ни начин е поддържал диктаторския си режим в по-голямата част от страната, явно ще продължи да прави това и в бъдеще. Явно той няма интерес от установяването на дългосрочна стабилност в южната част. Европейският съюз трябва да допринесе за преодоляването на огромните проблеми с управлението в Южен Судан. В противен случай може да се стигне до положение подобно на това в Еритрея. Международната общност трябва да си сътрудничи. Резолюцията на съвета за сигурност ще залегне в основата на действията им трябва в центъра на вниманието си да поставим онези, които имат особени интереси спрямо Хартум. Това са Китай и Русия. Европейският съюз трябва ясно да съгласува действията си с Африканския съюз, така че да се подновят мирните преговори. Принципно смятам, че по конфликтите в Африка трябва да бъдат решавани от страните в региона и от структурите там. Що се отнася до нефта, двете страни са взаимозависими. Онези, които закупуват нефт от региона, трябва да знаят, че ако искат доставки на нефт, трябва да направят предложения, които да приемат и двете страни. Председателят, благодаря на господин Галер. Това бе предпоследният ни оратор. Последният е господин Соник за минута и половина. Благодаря, господин председател. След референдума за независимост и обявяването на независимостта на Южен Судан, отношенията между двете страни са всичко друго, но не и нормални. Конфликтът между Южен Судан и Судан ескалира. В основата му е граничната територия където се намират залежи на нефт. Таксите за транзитния превоз на нефт, очертаването на границите между севера и юга и правното положение на някои граждани продължават да са сред нерешените проблеми. Що се отнася до референдума от 2011 година, то със съжаление отбелязвам положението, до което доведе този референдум. Цивилното население страда, хиляди души трябваше да напуснат домовете си. По данни на Върховния комисар за бежанците на ООН, към момента 50 хиляди души се намират в бежански лагери световната общност, която наблюдаваше референдума за независимост, трябваше още от самото начало да настоява за намирането на мирно решение по силата на пътната карта. Правителствата и на двете страни трябва да бъдат убедени да се завърнат на масата на преговорите. Европейският съюз трябва да отстоява правата на човека да се бори за установяването на мир и то чрез реални мерки, а не само на хартия. Председателят благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Танък. E да, аз съм много обезпокоен от е, това, че може да избухне война е, между Судан и новосъздадената държава Южен Китай. Ние като група изцяло подкрепихме усилията на бившия президент е, Бекер да бъде посредник и да бъде част на масата на, пре, на преговорите, заедно с, с двамата президенти. Обаче той трябва да направи огромни усилия, за да избегне тази война, особено в района райони, които са успорвани. И сега трябва да се определи границата, разпределението на енергийните източници. Това трябва да бъде политически приоритет. Обаче е много безпокоително, е, че е, всъщност няма пари, защото беше затворен газопровода. Китай също има е, ключова роля. Положението е крехко и аз мисля, че всички надежди във връзка с, разделението с юж, където има християни и севера, където има основно мусулмани, така че надежда надеждите за мирно разрешаване на конфликта намаляват. На председателя давам думата на господин Земка. Европейска ангажуе се от е, бързо... Европейският съюз вече от много години насам работи за решаването на конфликта между Судан и Южен Судан но трябва да отбележим, че Европейският съюз подкрепи отделянето на Южен Судан. Трябва да отбележим също, че инвестира милиони евро в помощ за развитие. Въпреки това, конфликтът продължава. Това е конфликт с много тежки последици, отнел хиляди човешки животи. В началото конфликтът бе съсредоточен в една част от региона, сега е с международен характер. Възниква въпросът дали Европейският съюз трябва да действа като самостоятелен субект. Мисля, че съюзът трябва да изиграе активна роля, трябва обаче да подкрепяме по-голяма степен Африканския съюз и ООН. Войските, които трябва да бъдат разположени за установяване на мир, трябва да са африкански. Благодаря, господин председател. Конфликт между Северен и Южен Судан е заплаха за региона, но също така за световната економика. Европейския съюз трябва да продължи да работи съгласно разпоредбите залегнали в пътната карта, приета от ООН. Необходими са и допълнителни мерки, за да подпомогнем местното население. Стотици хиляди души са жертва на конфликта. Е, бежан, бежанците в лагера Илда са два пъти повече, отколкото бяха преди няколко месеца в е, е, в регион Нуба няма достъп за е, хуманитарните организации до населението. Няма храна, няма ваксини. Така че аз настоявам да се отворят хуманитарни коридори, за да може да се подпомогне населението. Благодаря госпожа Басеско. Сега давам думата на господин Пашка. Благодаря, господин председател. Подкрепата ни за установяването на нова независима държава в Южен Судан доведе до нежелани последици. Споровете за границата засягат нефтените находища в региона Хеджлик. Генералният секретар на ОНЕ Бан Кимун окачестви опитите за окупирането на тези територии като незаконни. Въпреки, че Южен Судан изтегли войските си от региона на Хеджлик, президентът Омар Ал-Башир заплаши с затварянето на тръбопровода няма друг тръбопровод, по който да се извършват доставки на нефт. С други думи, Южен Судан зависи от великодушието на северния си съсед. Като се има предвид това, очудващо е, че двете страни не могат да намерят мирно решение. Очудващо е, че водят боеве, с което само влушават положението на цивилното население. Трябва да окажем по-голям натиск върху двете страни, така че да намерят решение в съзвучие с международното право. Благодаря. Последният оратор господин Обермайер. Е, Благодаря, господин председател. Добре е, че северът и югът официално ще възобновят преговорите. Добре е това, защото бедите и бедността не познават граници. За съжаление, организацията Лекари без граници трябваше да преустанови дейността си в региона, дейност, която извършва успешно от 85-та година насам. Радикалният ислямизъм в северната част, нестабилното положение в южната част – войни между подставени сили, както и интересите на трети страни, като например Китай, са причините за невъзможността да се установи стабилност в този изстрадал регион. Европейският съюз трябва да поеме водеща роля в региона. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Господин Бронс е последният ни оратор. Всъщност тази стратегия е, е, е почти е, в, е, се, от, всъщност няма никакво съмнение, че конфликта е продукта от продължение на стари граждански конфликти. Една от причините е наследството от, е, е, от колониализма, е, където бяха очертани граници, без да се съобразяват с езиковите общности. Има разделение с несъвместими населения. В южнията част населението има много малко общо с арабското и намибско население от севера. Разбира се, че те се чувстват несигурни. Тези страни е, са е, се провалили, държавите се провалили, има вертикални разделения. И населението на двете страни е, би трябвало, ще станат по-добри съседи, когато са е, заможни граждани. Е, обаче създаването на държави с вертикални разделения, е, това свободата на движение на хората вътре в Европейския съюз, особено от третия свят към Европа, това хубава идея ли е? Е, председателя, благодаря господин Бронкс. Е, сега е, давам думата на господин Вамен от името на заместник-председателя на комисията. Господин председател, скъпи колеги, виждам, че има широко единодушие относно положението в Судан и Южен, Южен Судан. Хората страдат от двете страни, няма достатъчно политическа воля за решение на спора. Тези проблеми трябва да намерят решение. Европейския съюз може да играе стабилизираща роля. Аз съм абсолютно съгласен с онези, които твърдат, е, че положението в е, Северен и Южен Судан трябва да продължи да бъде наш е, приоритет. Ние подкрепихме целия процес от подписването на споразумението от 2005 година. Изпратихме свои мисии по време на изборите и по време на е, в референдума през 2011 година и двете мисии бяха ръководени от госпожа Декейзер, на която искам да благодаря за е, личното и активно участие. Е, благодаря за вашата работа, която се основава на огромния ви опит и познаване на региона. Ние ще продължиме да подкрепяме работата на работната група, ръководена от бившия президент Мбеки и заедно с останалата част от международната общност ще призоваваме заинтересованите страни да прилагат резолюция 2046 и да решат спорните въпроси. Надяваме се, че в най-скоро време ще има а, напредък по въпроса. Европейския съюз ще продължи да, да, да подкрепя и насърчава процес, мирния процес а, в региона, за да могат и двете страни и техните народи да се възползват от благата, проистичащи от един мирен процес. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря, господин Вамен. Приключихме обсъждането по този въпрос. А сега минаваме към следващата точка. Е, изказване на върховният представител за Гвинея Бисао. От името на а, е, върховния представител, комисията и съвета Давам думата на господин Ванман. Господин председател, почитаеми депутати, за мен е удоволствие да имам възможността днес да обсъдя с вас от името на върховния представител, заместник председател на Европейската комисия, госпожа Аштън, за положението